Ако имате процедурен въпрос, вече имаше такъв и разясних въпроса за спонтанните изказвания. Няма да приемам повече. Може ли да ни кажете каква е вашата политика по време на този дебат? Ще, вземете, ще приемате една синя карта, две или три и колко а, изказвания ще има по време на процедурата за спонтанните изказвания. Виждате, членовете а, са доста ядосени по начинът, по който се процедира. Добре, господин Кели, разбрах а, вашия въпрос. Току-що дойдох, още не съм прегледала списъка ще видя а, как стоят нещата и след това ще реша дали ще взема една или две сини карти, а, дали ще има по един от политическа група, ще ви уведомя. И така, госпожо министър, думата е ваша. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, позволете ми най-напред да благодаря на Европейския парламент за тази възможност да водим дискусия за източното партньорство точно преди срещата на върха в Рига. На тази среща на върха ще се съберат държавни и правителствени ръководители на Европейския съюз и на държавите от източното партньорство. Срещата ще се проведе на 20-22 май в Рига. Преди почти 6 години в Прага ние изложихме нашата визия за отношенията между Европейския съюз и партньорите от източното партньорство, за да може да имаме задълбочено двустранно а, сътрудничество и да изградим заедно многостранна рамка за сътрудничество и диалог. От тогава насам постигнахме добър напредък в нашето партньорство. Сега по-добре разбираме различните ни интереси, нужди и амбиции. Разбираме по-добре амбициите, нуждите, интересите на партньорите ни от източното партньорство. В Рига ние ще отбележим значителните постижения, на които станахме свидетели от срещата в Вилнюс и ще изградим дневен ред за бъдещето. От последната среща на върха на източното партньорство в Вилнюс и подписването на споразумението за асоцииране за задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия, постигнахме ново ниво в нашето сътрудничество с Грузия, Молдова и Украина. Споразуменията за асоцииране, включително и тези за дълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Грузия и Република Молдова, вече временно се прилагат и първоначалните резултати са доста обещаващи. Търговията вече се увеличава между Европейския съюз и съответните партньори. По отношение на Украина. На скорошната среща на върха на Европейския съюз с Украина потвърди отново временното прилагане на украинската задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, която трябва да започне да се прилага на 1 януари 2016 година. Както знаете, комисаря Сесилия Маунстрём води тристранни преговори с украинските и руските колеги, за да може да гарантира временното прилагане от 1 януари и за да може а, споразумението да се прилага при възможно най-положителна атмосфера. Срещата на върха в Рига ще бъде нова възможност да преразгледаме първоначалните етапи от прилагането на споразумението за асоцииране и това за задълбочение всеобхватна зона за свободна търговия и ще ни даде възможност да демонстрираме нашата дълбока ангажираност за по-дълбоко сътрудничество. Срещата на върха ще препотвърди значението на реформите, които от своя страна ще консолидират правовата държава и конкурентоспособната пазарна економика, като по този начин ще се гарантира европейско бъдеще на нашите партньори. Ще препотвърдим ангажираността на Европейския съюз да подкрепи усилията за засилено сътрудничество при изграждането на институциите, е, за мобилността, за взаимните контакти между хората, пазарните възможности и взаимовръзките. Ето защо бих искала да подчертая, че в рамките на срещата на върха в Рига ще има три широкомащабни мероприятия. Конференцията за ролята на медиите в източното партньорство, конференцията на гражданското общество и бизнес форума. Тези три мероприятия ще подчертаят нарастващата роля на гражданското общество и бизнес контактите, които са неизменна част от политиката за източното партньорство. Дами и господа, позволете ми също така да кажа, че Европейския съюз високо цени връзките си с шесте държави от източното партньорство. Готови сме да работим за специални споразумения, отчитайки спецификата на всеки един партньор. За партньорите от споразумението за асоцииране пътеката напред вече очертана благодарение на тези споразумения, а за останалите ни партньори доста има да се поработи. По отношение на Армения. Разчитаме на бъдещите ни отношения и се надяваме да се започнат преговори на базата на ново договорно споразумение с Армения. В момента се подготвя мандат за водене на преговори. Очакваме също така идеите на Азербайджан и неговата визия за бъдещето и бъдещите му отношения с Европейския съюз. След като получим очакванията на Азербайджан. Ще ги, пре... ще ги разгледаме внимателно и ще обмислим отношенията ни с тази държава. Търсим също така начин за задълбочаване на сътрудничеството ни с Беларус. Обедени сме, че двустранните отношения, които отчитат спецификата на всеки партньор, са най-добрия начин, за да може и шесте партньора да извлекат полза от източното партньорство. Ето защо бихме искали да продължим да се придържаме към тази уникална рамка. Сега преминавам към мобилността. От април миналата година Молдова вече прилага свободен визов режим за шенгенската зона. Почти половин милион души успяха да се възползват от падането на визите. Както Грузия, така и Украина отбелязаха добър напредък по отношение на прилагането на референтните рамки на плана за действие за либерализацията на визовия режим. Тези държави трябва да изпълнят заложените изисквания и да преминат към втората фаза и вторите референтни стойности. Комисията ще следи отблизо нещата и ще направи всичко възможно, за да изготви доклад за напредъка до края на 2015 година. Приключването на преговорите с Беларус по отношение на споразумението за улесняването на визовия режим и споразумението за реадмисията и лансирането на партньорството за мобилност се предвиждат за юни. Уважаеми дами и господа, нека кажа също така, че срещата на върха в Рига се провежда в нова геополитическа обстановка. Границите се промениха с сила. И партньорите ни, и впрочем държавите членки, бяха обект на значителен натиск. Нека кажа още веднъж, че не споделяме идеята за съпернически сфери на влияние или използването на принудата. Нека сме ясни. Нито източното партньорство, нито двустранните отношения между Европейския съюз и който и да е партньор са били, са или ще бъдат насочени срещу когото и да е от това партньорство. Но нека бъде ясно също така, че Европейския съюз ще продължи да отстоява интересите на своите партньори, като те ще трябва да могат да правят свободен и суверенен избор по отношение на си отношения и търговската политика. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да препотвърдя нашият ангажимент по отношение на източното партньорство. Срещата на върха в Рига ще бъде ценна възможност да видим гледните точки на нашите партньори за бъдещето на европейската политика на добросъседство. Бихме искали да се уверим, че преработвайки нашата бъдеща политика, ние сме взели предвид идеите и мнението на нашите партньори. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, нека отново да повторя, че ние предлагаме на партньорите от източното партньорство автентично партньорство. Ние не им налагаме избори. Те са наши партньори. Отчита се спецификата на всяка държава при двустранните ни отношения, като по този начин се отчитат нуждите и амбициите на всеки. От голямо значение е пълната ангажираност от страна на правителствата на държавите партньори, които трябва да проведат необходимите реформи. Никое правителство не би могло да успее в подобно начинание, ако не получи подкрепата на народа. Успеха на прехода е възможен само ако той е резултат от съвместните усилия на обществото като цяло. Изключително важно е да се направят реформи. Местните власти, депутатите, включително и нашия парламент, бизнес общността и гражданското общество също ще играят важна роля в източното партньорство. Ето защо ние разчитаме на Европейския парламент, за да ни помогне да работим заедно с нашите партньори, за да се стигне до промяната, от която нашите партньори и техните граждани се нуждаят. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожо министър. А сега имам отговор за господин Кели и всички други в края в процедурата за спотанни изказвания ще има пет души по един от всеко политическо семейство, а с сините карти в течение на, на дебата ще видим, но при всички случаи тези, които са записани в списъка на изказващите, няма да получат. Господин Сарю Зловски госпож, госпожо председател, две изречения, които да не се включат в времето за е, мое изказване. Европейската комисия няма. Това означава и виждаме колко внимание отделя Европейската комисия на този проблем. Източното партньорство е политика от стратегическо значение, която е необходима както за Европейския съюз, така и за страните, тъй като има последици за економическото развитие, за просперитета, за стабилитета. И важно е и за нашите съседи, които искат да извършат промени и да е, прегърнат европейският модел. Така че ние ще, проме, ще продължиме по този път. Имаше опита да бъде отклонено и е, подкопано това партньорство от страна на Русия. Евромайдан обаче даде ясен отговор на руската на руския натиск. Украинците казаха, ние искаме европейски ценности. Тогава започна война. Русия се опита да спре и, и, източното партньорство. В, в Рига трябва да се придържате към нашия план и да, да продължиме да работим. Когато някой иска да ви спре човек и има два може да избере между това да спре или да върви напред с двойно повече енергия. Ние смятаме, че трябва да избереме втория път, защото това е, е желанието на нашите партньори, първо, и второ, защото това е от основен интерес на Европейския съюз, защото това отговаря на нашите ценности и защото ако ние не защитиме свободата и демокрацията в съседните страни, нашата свобода и нашата демокрация ще бъдат застрашени. Благодаря ви, господин Сарозволски. Има синя карта за вас от господин Фацолиган, но аз не я приемам, защото казах, че при ще приема сини карти само от тези, които не са записани в списъка на ораторите. Имаме, закъсняли сме, така че съжалявам. Вие сте на списъка на ораторите, така че ще може да вземете думата по-късно. Господин Флекенштайн. Да, демократ на Европейския парламент. Хер Кнут Флекенштайн за 2 минути. Господин Флекенштайн за 2 минути. Госпожо председател, уважаеми колеги, Истинското партньорство има ясна цел. Предлага на съседите на Европейския съюз ясна рамка за политическо и економическо сътрудничество. Дава възможност за интензивни търговски отношения и ам, повече контакти между гражданите. Има нужда от тясно сътрудничество с съседите, които не са или няма да станат членове на Европейския съюз. Съществува добро сътрудничество с Армения и Азербайджан. От тази гледна точка нищо не пречи тези отношения да продължат с две, тези две страни, въпреки че има отказ за подписване на свободно търговско споразумение. Стига търговските отношения да са ориентирани към нашите европейски ценности. Европейската комисия реши да направи преглед на съседските отношения, като се имат предвид предизвикателствата, свързани с сигурността в непосредствена близост до нас. По отношение на Украина, сега не е момента изцяло да се променя политиката. Срещата на върха в Рига трябва да изпрати един правилен сигнал. Партньорството с нашите съседи трябва да бъде ефективно, да има солидарност, но да има и повече ефективност и ефикасност а, по отношение на, на конкретните партньори. И трябва да се основаваме на силните страни на, истично, на истичното партньорство. Трябва да се застъпим за засилване на институциите, за по-добро регионално сътрудничество и засилване на демокрацията представителите на Грузия каза, че е важно да има добри отношения между страните на изток и на запад. Нека да имаме това предвид. От името на ЕКР господин Мекес Маркър за една минута. Ehm, er. Благодаря ви. Скъпи колеги, проект от текста за бъдещето на източното партньорство във версията, одобрена от държавите членки, е, е доста разочароваща. Прави се една голяма дек голямо изявление за солидарността на Европейския съюз, това, че защитаваме нашите принципи и така нататък, така нататък, но не виждам каквато и да е амбиция в текста. Нищо от това, което искаме, не виждам тук. Никаква стратегия. Натиска, който оказа Русия върху Грузия, Украина и Молдова през последните години беше огромен и това ни поставя пред нови геополитически предизвикателства. Не видях някъде да сме осъдили действията на руските войски. Не виждам никъде критика за руското присъствие в Украина. Напротив, приканваме Русия да обсъди а, клаузите за свободната търговия с Украина. Всички знаем какви бяха опустошителните последствия от руското нападение. Много Аз самия видях къща, а, разрушена от а, шрапнел. Тази държава е изпразнена от финанси и от надежди. Много жертви се изискват от тези хора. И сега а, те трябва да получат от Европа усещането, че техните мъки ще. А, бъдат възнаградени. Те очакват от срещата на върха в Рига един положителен сигнал, много по-положителен от този залегнал в текста. Ето защо приканвам Европейския съюз да бъде последователен, да дадем някакви европейски перспективи на тези е, хора. Нека да дадем някакъв срок за либерализирането на визовия режим. Благодаря. Демократен в Европа, хер Петрас Аустревичус, für 2 минути. Две минути източното партньорство започна преди 5 години и бе пример за Европейския съюз в действие. Независимо от трудностите, от откритите нападки, източното партньорство е нещо, с което трябва да се гордеем и днес. Е, Алде подкрепя източното партньорство, защото то е насърчение за по-нататъчни реформи и демократични промени в страните от източното партньорство. Имаме трима асоциирани партньори Грузия, Молдова и Украина. Всички знаеме, че цената за, на Европа европейският избор е голяма, защото имаше много голям натиск, пропаганден, економически и политически. Колеги, ние е, ще напишеме открито писмо до държавните глави и всички от тези, които ще участват в срещата на върха в Рига. 99 депутати са подписали това писмо. Смятаме, че е, срещата на високо равдище в, в Рига трябва да бъде много а, а, а, амбициозна. Ние насърчаваме държавните ръководители да признаят бъдещето европейски перспективи на трите страни и нещата трябва да станат днес, а не утре. Второ, да се даде един много облегчен режим, визов режим на страните, които да отпаднат до края на годината политиката на Европейския съюз прямо Русия е тази, която е, е, доведе до отрицателни е, резултати, докато източното партньорство доведе до положителни такива. Сега от името на е, Обединената левица, господин. Frau президентен, Уважаема госпожо председател, госпожо министър, утре започва среща на върха в Рига, но това е една среща на върха, свързана с много противоречия. Не се взима предвид досегашния напредък, който е отбелязан и не се се взимат предвид очакванията на партньорите. Има много противоречия, свързани и с правовата държава. Да се питаме какво точно предприема Европейския съюз по отношение на Молдова, където олигарси искат да свалят при, премиера. Или пък в Украина се забраняват партии. Е, института в е, Горшенин е публикувал проучване, е, че много от хората смятат, че след Майдана не е имало никакви реформи. Има и друга реалност, свързана с Рига, че ам, не са обхванати а, изцяло човешките права и демокрацията, защото не а, са взети предвид а, справедливостта и социалните а, права. Безработицата е 20% в Армения и Грузия. Сред младите е още по-висока тази безработица. Трябва да си поставим много въпроси е, и ние, и е, комисията, и съвета, че източното партньорство е повече от геополитика. Тя е пред, преди всичко а, съвместно развитие. Господин Месерич, за две минути. Thank you, Madam President. Uh... Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо министър, скъпи колеги. Ако има политика в външната ни политика, която да се нуждае отчаяващо от преразглеждане, то това е политиката ни за добросъседство и по-специално източното партньорство. Трябва да преразгледаме първоначалните цели и амбиции. Съвсем не можем да кажем, че имаме какъвто и да е успех в това отношение. Затова приветстваме процеса на преразглеждане, който инициира комисаря Хан приканваме, извинете, приветстваме и заключенията, до които се стигна. Ключовата дума е преразглеждане. То е неизбежно за източното партньорство. Същевременно обаче не трябва да забравяме, че три от държавите партньори подписаха споразумение за асоцииране с нас. И по смисъла на задълбочената и всеохватна зона за свободна търговия, те привеждат съответствие техните економики към тези на Европейския съюз. Тези държави трябва да получат европейско бъдеще. В среднос... краткосрочен и средносрочен план трябва да се изчисли и социалната цена на това економическо а, адаптиране. Има смисъл от това економическо адаптиране, ако тук се включи и политиката малко за по-малко. Less for less не може да отпускаме все повече и повече финансови средства, които по-настоящем са към 20% и всички тях да ги насочим към асоциираните държави. За да може да е надежна нашата политика за добросъседство, трябва да има финансово подплатяване. Средствата, които се отпускат сега, съвсем не говорят за сериозна ангажираност от наша страна. Трябва да се преразгледат тези средства в идващия средносрочен преглед. По този начин ще потвърдим ангажимента си към нашите държави партньори, както на юг, така и на изток. Благодаря от името на СПД господин Фабио Масимо Касталдо. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Аз ли... Конференца... Е... Да. Ние се приближаваме към тази много и важна среща, която ще има много пряки последици за и източното партньорство. Вежно, вярно е, че мястото на комисията е празно и това показва нейното отношение към този въпрос от огромно значение от друга страна. Всяка страна, която спазва копенхагенските критерии, може да храни надежди, че ще е, се присъедини към Европейския съюз, но има много проблеми, корупция, е, проблеми с съдебната система. Така че трябва нашата помощ, нашето финансиране да бъде много по-целенасочено и, и да помогнем на онези, кои, които наистина е, спазват е, критериите и върват напред, а, онези, а не онези, които се отклоняват. Надявам се, че тази среща ще бъде е, в този смисъл и този... От името на независимите, господин Корвин Мике. Трябва да знаете истината, в противен случай можете да бъдете подведени от опонентите. Борис Немцев е известен на всички, но има и а, е, и твърдение, че също толкова небезопасно е да бъдете и журналист или позиционер в Украина. Има много унгарци, молдовци, руснаци, има и много националисти и фашисти. в Украина. Истината е, че трябва да се борим за свободата. Благодаря след представителите на всички политически групи и на независимите господин Преда получава думата с две минути. Благодаря, госпожо председател. Нещо странно се случва с източното партньорство. Защото преди в Вилнюс през ноември 2013 година вече говорихме за провала на срещата на върха. И като че ли сега се случва същото, защото много гласове се надигат още преди да се провела срещата на върха и твърдят, че тя ще бъде провал. Срещата на върха в Вилнюс все пак не беше провал, въпреки това, което казаха някои от колегите, все пак можем да видим какво се случи между 2013 година и сега. Много споразумения за асоцииране бяха подписани, либерализиран беше визовия режим. Това си е напредък. Е, всички знаем, че обществата, гражданското общество на нашите партньори от източното партньорство очакват някакъв ангажимент, някакво обещание, което да бъде за бъдещето. Затова смятам, че трябва да говорим за бъдещето, да се определи някакъв идеал, нещо към което да се стремят нашите партньори. Не може да продължаваме с нашия песимизъм, с нашето самозаклеймяване, при положение, че руската пропаганда казва, че източното партньорство е просто е пропаганда срещу Москва. Затова трябва да дадем някакво европейско бъдеще на държавите от източното партньорство. Би било жалко днес да бъдем така скромни в нашия текст или поне да бъдем по-скромни, отколкото бяхме преди две години в Варшава. Voilà. Der nächste Redner ist Herr Tonino Picula für... Господин Пикола, следващо. Благодаря, госпожо председател. Значението на срещата на високо равнище в Рига не бива да бъде подценяване в предвид е, променящата се геополитическа обстановка след е, навлизането на Русия в Украина. Молдова, Грузия и Украина подписаха партньорството. Но ако не, но как, какво, докъде сме стигнали до либерализирането на визите, напредъка на това партньорство? Нашите партньори не трябва да имат чувството, че ние само седиме и наблюдаваме. Европейския съюз има възможност сега да покаже своя ангажимент спрямо източното партньорство и трябва да, трябва да покажем кой може да работи с кого, кой и на кого е противник и кой е наистина за европейска интеграция. Ситуация... Господин Карлски, госпожо председател, трябва да кажа, че се намираме в една доста нелицеприятна ситуация. Говорим за източното партньорство, а комисията я няма. Тази среща на върха е много важна, може би една от най-важните, свързана с източното партньорство. Говорим с, за партньорски страни, с споразумение за асоцииране към Европейския съюз. Опитваме се да внесем баланс между противоречиви интереси. Текстът, който ще бъде прият по време на среща на върха, трябва да е доста конкретен. Грузия, Молдова и Украина имат европейско бъдеще. Трябва да заявим, че през 2016 година ще има възможност за подводно придвижване а, на украински и молдовски а, граждани. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена, че Крим беше анексиран и не трябва да отваряме възможности на Русия за по-нататъчни враждебни действия. Благодаря ви, а, господин Олмас Паут, за една минута. Благодаря ви. Политиката за източното партньорство действително е много важна, никой не се е съмнява. Но необходимо е да бъдем критични към срещата на върха. Срещата на върха има за цел да направи нещо конкретно в подкрепа на Грузия, Молдова и Украина. Но същевременно а, тя ще се превърне в говорилния без някакъв резултат. Тъжно е, че Европейския съюз не взе решение за премахване на визите за украинските граждани. Украинското общество отчаяно се нуждае от добри новини. Отчаиващо е също така, че Европейския съюз не може да потвърди, че Украина има своето място в Европейския съюз в бъдеще. Някои държави членки се борят с ентусиазма си за членство на Украина. Осем подписаха споразумението за асоцииране. Аз искам да се надявам, че Европейския съюз през следващите седмици ще проосмисли политиката си. Благодаря. Следващия господин. Председайци. Východní partnerství byla... Из източното партньорство е добро, предотлично, от, е добра идея, отлична история, но комисията ще е, я унищожи, тъй като нейната политика е, е подчинена на американската в момента в Украина инфлацията е повече от 60%. Е, Националната банка е почти в е, фалит и от Евромайдан насам 46 украински банки са фалирали, а средната месечна заплата не надвишава 40 евро. Тъй, американците обаче се оттеглят е, след е, съглашение между Кери и Лавров. Лавров. Трябва да престанеме с глупавите игри и да се оттеглим и ние. Следващия оратор господин Бронис Ропе за една минута šiandieną rusija leidžia suprasti tai kas vyksta ukrainoje. Благодаря ви, госпожо председател. Русия а, намеква, че това, което се случи в Украина, може да се случи и в други държави от източното партньорство. Това са не само економически заплахи, това са заплахи от друг вид. Европейският съюз трябва да бъде много по-силен и трябва да окаже действителна подкрепа на държавите от източното партньорство. Тази подкрепа може да ни бъде взаимно изгодна. Бихме могли по-добре да информираме държавите от източното партньорство за европейските институции, за нашите парламенти и за законодателния процес трябва да се финансира по-добре работата на журналистите от тези държави тук в Бруксел. Необходимо е да финансираме и проекти за обмен на знания. Бихме могли да подкрепим и реформите в държавите от източното партньорство. Гражданите на тези държави трябва наистина да се целят в европейското си бъдеще. Така че приканвам да инвестираме в тези държави и да им предадем основните си идеи, основните си ценности. Следващия оратор за минута и половина. Благодаря ви. Срещата на върха утре бяха споменати и постиженията до сега, включително и споразумението с Украина, но тези постижения са странни, като имате предвид ситуацията в страната. това, този постоянен стремеж за разширяване на то върху други страни. Е, няма никакви граници, никакви ограничения. Трябва да се знае каква е сферата на влияние, да се знае какво е влиянието на Русия и да се знае, че мирът е подложен на натиск и е под опасност. ще направя сравнение с Стар Трек, че има една сила, която асимилира всичко около себе си без никакво противопоставяне. И това, на което ставаме свидетели, е нова, едно влияние, което постоянно се разраства трябва да се спре и да се види какво се случва. Наистина се отчаивам, когато слушам такива а, неща и а, когато говорим и за тази среща на върха. Господин Юрек, искате синя карта, но виждам, че ви вече сте в списъка с ораторите, за това няма да ви дам синя карта, по-късно ще се изкажете. Господин Шотебарцо за една минута. Елнок, asszony, köszönöm a a keleti partnerség megfelelő keret lehet. Благодаря ви, госпожо председател. Източното партньорство ще помогне на бившите съветски републики да изградат добри отношения с Европейския съюз, но в крайна сметка не можем да насилиме тези страни да си сътрудничат с нас. Ако те желаят, да, тогава ние трябва да се отворим към тези страни. Но това, че някои страни са подписали споразумение за асоцииране, това не значи, че искат непременно да влезат в Европейския съюз. Има много права, които не се гарантират включват като например използването на майчин език. Има е, паравоенни групировки, които върлуват в тези страни, така че трябва да приемеме, че някои от страните, които са подписали споразу... споразумение за партньорство, искат да се доближат по-скоро до е, Русия. Господин Пленкович. Алепа, госпожо gospođo Луначек. Вечерашня разправа о четвъртом благодаря ви. Госпожо Луначек, дискусията за четвъртата среща на върха с държавите от източното партньорство е изключително важна. Изключително важно и е посланието, което ще изпратим на шесте страни, по-специално на петте, които а, взеха по-голямо участие. Т.е. тук не включвам Беларус, който имаше малко по-различна позиция. Това, което искаме да кажем на нашите партньори е, че ние можем да възнаградим напредъка им по пътя към Европа, най-вече Украина, Грузия и Молдова. Да ги възнаградим за тяхната висока степен ангажираност към Европейския съюз. Можем също така да предоставим информация за резултата от техните а, връзки от а, техните действия, извинете, можем да й предоставим финансова помощ а, при реформите, особено в съдебната дейност. Това трябва да бъдат основни наши приоритети а, и натам трябва да насочим финансовите средства. Важно е да дадем и положителен сигнал на гражданите. Либерализирането на визовия режим е изключително важен за обществата на нашите партньори. Важно е да не разочароваме нашите партньори. Трябва да стане ясно и за съседните на нашите партньори държави, че нашите партньори могат сами да вземат решения, просто се ползват от нашата подкрепа. Господин Бощинаро за две минути. Госпожо председател, госпожо министър, Предишната среща на върха беше в Вилнюс и от тогава много неща се промениха по отношение на нашите източни партньори. Някои от страните подписаха споразумение за, за асоцииране към Европейския съюз и от тогава започнаха големи проблеми в тези страни. Руски а, войски си прекарват отпуската на украинска територия. Имаме надежни партньори, които имат желание за реформи. Ние трябва да признаем напредъка, който е отбелязан в тези страни. Срещата на върха в Рига ще има голямо въздействие. Комисията и държавите членки членки трябва да гарантира, че по време на, на срещата на върха в Рига ще бъде изпратен правилния сигнал. Европейския съюз не трябва ам, да задушава въжделенията и очакванията на нашите а, източни партньори. И пътя на интеграцията трябва да е отворен, трябва да им се дадат възможности, които да противодействат на пропагандата от страна на Русия. Облегчаването на визовия режим за Грузия и за Украина е много важна стъпка. Нека да направим нещо, което да отговаря на усилията, положени от тези страни. Това е първият и важен знак за европейското бъдеще на тези страни. И накрая искам да кажа, че се присъединявам с гордост към писмото, а, инициирано от нашият колега Остревичо. Благодаря ви, господин Космос Лотовски, за една минута. Пани господин госпожо председател, дами и господа, срещата на високо равнище за източното партньорство е отлична възможност Европейският съюз да проведе истинска политика спрямо съседните страни и то е, да го покаже на дела. Ако смятате, че шум, дрънченето на руското оръжие не е достатъчно, то какво очаквате? Какво може да ни накара да реагираме? Е, е, Украина върви към е, хаос. Банки, банките се сриват. Русия унищожава една страна, която е в съседство от нас. Можем ли да продължим с бразните приказки и общите твърдения? Само едно, конкрет, една конкретна промощ за създаване на демократични институции е решение. Това трябва да влезе в решението на срещата на, върх, на върха силата на Русия се гради на нашата слабост. Ние трябва да покажем, че сме силни и съжалявам, че госпожа комисара я няма. Господин Войко. Поштована подпредседница, мислим да ми босте взели на... Госпожо заместник председател, мисля, че ще ми отнемете думата, защото е трудно да се каже нещо толкова сложно в рамките на толкова кратко време. Източното партньорство и средиземноморското партньорство са нови идеи в европейската политика и дълго време е, не доведоха до конкретен успех. Именно за това ги обсъждаме и днес. Говорихме за преразглеждането на тези две политики, е, политики, които се превърнаха в заложници на все още неизяснените двустранни интереси или на неизяснените геополитически интереси а, стратегии. Необходимо е да продължим да действаме и в тази част на света. И аз съм убеден, че ако гледахме на партньорството по този начин, може би нямаше да се стигне до война в Украина. И с това ще приключа и ще продължа някой друг път своето изказване. Und nun Herr Javier Господин за една минута. Благодаря, госпожо председател. Истинското, а, извинете, източното партньорство е важно. Говорим за ам, зони за свободна търговия, но това са инструменти за упражняване на контрол и за създаване на а, неравенство. И това го знаят източните партньори. Беше подкрепена и войната в Украина, както и изместването на властите. Има и още инструменти за агресия, които се използват. Говорим за хибридна война. Um, ние издигаме в кут отношенията с Съединените щати, когато говорим за случващите се в Украина. Имаме нужда от една, един независим интегриран Европейски съюз. Госпожа Жданок, не съм оптимист като вас. И, и, и, източното партньорство, такова каквото е в момента, е източник на конфликти. Ако А, така че фраг, фраг, фраг, фраг, фрагментацията няма да ни доведе до никъде. Европейския съюз направи грешка при тълкуването на партньорството. Е, опитахме се да е, се разпространиме на изток като една империя. Днес, 40 години след е, заключителния акт от Хелсинки, има е спешно нужда да се свика в Европа нова конференция за сигурност и мир. Ако някой е, ако ако държавите искат да гражданските общества на тези страни искат пътя към Европа, то тогава и само тогава трябва да се отвори Европейския съюз към тях след. Госпожо председател, уважаема представителки на госпожа Могерини, преди срещата на върха в Рига трябва да се направи равносметка на политиката в областта на източното партньорство. Нито едно от обещанието от преди студената война не бе изпълнено. Направихме зона на просперитет, което беше първата грачка към един на Европа, обединяваща изтока и запада. Всеки път, когато е, някоя държава става мост между изтока и запада, се получава настройване на едните срещу другите. И е, все трябва да се избира дали някой ще ще поддържа Запада или НАТО, е, без значение дали става въпрос за Сърбия или, или Грузия или други държави, в които има конфликти. Ще има и други сблъсъци, докато продължаваме да искаме такава военна политика, заедно с НАТО, политика, която противоречи на интересите на европейците. Благодарение на господин Кери и а, по искане на върховния представител ще имаме една добра политика. Да излезем от този двоен стандарт. А, това означава да бъдем европейци, да бъдем едини. Благодаря. Е, Господин Тунекелам за минута и половина. срещата на върха в Рига не трябва да се превръща в среща за малки политически ангажименти. Някои държави членки не искат да се присъединят към бъдещи споразумения. Някои а, виждат в такива срещи възможност за спасяване на партньорството. Европейския съюз трябва да покаже своят ангажимент към източните си партньори, които изминават трудния път към демокрацията. Харесва ми декларацията на латвийското председателство за това, че то заявява, че предлага истинско партньорство. Да се надяваме, че то ще е заложено в решенията от Рига. Аз съм един от участниците, които се присъединиха към писмото, свързано с срещата на върха в Рига да се предостави облегчен визов режим за Грузия и Украина и да се дадат ясни перспективи на тези страни. Наш дълг е да гарантираме, че тези страни могат да направят своя свободен избор. Подходът трябва да е пригоден към всяка една от страните. Не можем да разочароваме тези страни, като отслабваме нашите ангажименти. По-добре тези страни са присъединят към нашето семейство по-рано, отколкото късно. Андрес Маникин за една минута. Благодаря, госпожо председател. най-ва, най-важната задача на този среща на високо равнище е следната. Да се отговори на въпроса, ще има ли реформи, ще има ли е, реално осъществяване съдържанието на партньорството или то просто постепенно ще отмре. Има ли сериозни решения, които са взети и кой какво очаква? Докато нямаме безвизов режим, примерно с Грузия, не можем да вървим напред. А те са изпълнили всички с критерии. Ние сме доста арогантни. Европейския съюз иска да играе ролята на големия брат и смятам, че това е грешка. Докато нашите партньори биха искали да бъдат третирани е, равноправно с нас. Ние сме онези, които трябва да реформираме целия дух на източното партньорство. Следващият господин Марек Юрек. Завше паментайме, че умацня... Благодаря ви, госпожо председател. Да не забравяме, че смисъла на нашата политика е да засилим независимостта на тези държави. Един от колегите, който напусна вече залата, каза, че трябва да спазваме сферата на влияние на Русия. Не трябва по този начин да се поставят под въпрос с амбициите на Европа и нейния здрав разум. Много често в тази зала говорим за нашите ценности, за европейските ценности. И ми се струва, че дойде време, когато трябва да разберем, че тези, които живеят на изток от Европа, също биха искали да ни представят техните ценности. Ние можем много да се получим от тях. Европа трябва да благодари на тези държави за това, че са запазили вярата си. Нека да не забравяме тези държави. Danke. Der nächste Redner ist Herr Jaromir Stettiner für eine Minute 30. Na, минута и половина. Дами и господа, срещата на високо равнище в Рига ще ни позволи да специфи... да определим едни специфични отношения към всяка една държава от партньорството, като също същевременно обаче трябва да имаме и един общ подход. Кой е общия знаменател? Три страни от е, източното партньорство са във война. Армения, Украина и Грузия. В има проблеми с Преднистровието, с Абхазия, с е, Южна Осетия. Така че общият знаменател е империалистката политика на Русия, агресивната политика на Русия. За това призовавам комисар Хан да набере смелост и да нарече нещата с истинските имена. Русия започна хибридна война срещу Европа, срещу страните от източното партньорство, които искат да се отърват от зависимостта си от, Кремлин, от Кремъл и да прегърнат европейските ценности. Ние трябва да кажем истината за Русия. Връщ, връщаме се към а, империята Русия, империя от времето на Рейган, поне такава е нейната политика към източното партньорство. Следващият оратор е господин ам, Тибор Шани за една минута. Благодаря, госпожо председател. Комисията и а, върховния представител изложиха следната позиция, че срещата в Рига е много важна среща на върха за Европейския съюз, но в същото време беше казано, че това е една от най-несигурните срещи на върха. Имаме ли нужда от това източно партньорство? Защото в този регион се води война, има агресия отвън, това не трябва да го забравяме. Това е една много специфична ситуация там и а, трябва а, да имаме предвид и доверието. То е много важно за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да знаем какво се случва по нашите граници. Трябва да поемем а, ролята на застъпник за общността трябва е, да е, се цели това, което е заложено във всички спогодби. Господин Макалистър за минута и половина. Уважаема госпожо председател, дами и господа, има ясен политически сигнал а, е, в Рига и той трябва да е следният. Европейския съюз ще работи в тясно сътрудничество и последователно със своите източни партньори като се има предвид някои изказвания, които чух днес по време на а, дебата, както и от а, крайно дясно, така и от крайно ляво, искам да кажа следното. Източното партньорство не означава, че партньорите трябва да решават между ЕС и Русия. Не става въпрос за това или или, става въпрос за следното. А, а, както едното, така и другото. Никой не иска партньорите да се обръщат срещу Русия. Самите партньори трябва да решат до каква степен искат да си сътрудничат с Европейския съюз. Не всички страни се движат с една и съща скорост. Не всички искат по еднакъв начин да се доближават до Европейския съюз или до Русия. Трябва да има подход, който да отговаря на специфи... спецификите на всяка една от шесте страни от източното партньорство. Нашите европейски ценности като демокрация, човешки а, права и а, върховенство на закона а, трябва да бъдат взети предвид и трябва да бъдат спазвани. Благодаря ви, госпожа Клер Муди, е, е, за една минута, но не я виждам. Това означава, че следващите господин Кукън за минута и половина. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Случващото се на изток от нашите граници ни кара да мислим за старата политика на сфери на влияние между изтока и запада – затова политиката на източно партньорство е изключително важна в този контекст. Нашата цел е да имаме демократични и проспериращи съседи. Необходимо да се върнем към основите. За да я имаме успех, трябва да покажем, че сме готови изцяло да насочим вниманието си към нашите партньори. Трябва да включим всичко. Трябва да изпратим насърчително послание по време на срещата на върха. Повтарям, нашата политика на добросъседство трябва да бъде ръководена от политически цели. Трябва да се представи смело виждане на нашите съседи и да съчетаем думите с дела. Това се отнася най-вече за тези държави партньори, които заявиха своята визия за бъдеще в Европа. Сега е момента повече от всякога. Благодаря. Следващия е господин Кристия. As we speak, history is being written and Историята се пише в момента. В следващите години ще трябва да можем да погледнем назад и да си кажем наистина направихме най-доброто и дадахме адекватен отговор на това, което се случва в Европа. Трябва да направиме повече за онези, които имат наистина европейски въжделения, тези, които са тръгнали по европейския път. Трябва да се направи повече, трябва да има конкретни, осезателни а, е, е, а, действия. Защото а, е, бъдещето на, на Грузия, Молдова и Украина е на, на наша страна, заедно с нас. Ние не можем да поискаме от тях да правят много тежки е, реформи, без да им покажем, че светлината е на края на тунела. Трябва да бъдем до тяхна страна и да ги подкрепим. Сега за минута и половина господин Бонган Андрей Штроевски. На първо място искам да подчертая, че политиката ни по отношение на нашите източни партньори е била непоследователна, наивна, е, с е, различен успех. През последните години отбелязахме известен напредък. Не сме обаче винаги в състояние да предложим това, което трябва да предложим. Не винаги сме последователни, но сме поели в правилната посока. Искам да подчертая, че в рамките на това източно партньорство трябва да различаваме между нашите партньори. Това, което предлагаме на нашите партньори, трябва да се основава на разликите между тях – Говорим за 6 различни страни. Има големи различия между тях, понякога и от културно естество. Времето ми е ограничено и за това ще отговоря на някои от критиките, е, изразени към върховния представител. Тя много често е тук и със сигурност има основание за нейната липса днес. Danke, Herr Sie hätten noch... Господин Строевски, имаше още 20 секунди, но ви благодаря, че свършихте по-рано. Господин Кларио Досторица има думата. Yeah. Е. Благодаря, госпожо председател. Gentlemen. Дами и господа, госпожа Лукашевица каза, че Европейския съюз предлага автентично партньорство на тези три държави. За съжаление, ние им предлагаме много по-малко, отколкото те очакват. Ние правим стъпка назад в сравнение с следната среща на върха в Вилнюс. Тези държави, дами и господа, се нуждаят от реална перспектива за членство в Европейския съюз. Те това искат. А на тази среща на върха, която започва утре, а, ние ще превърнем тези държави в буфер. И това е стъпка назад. Като подарък към Русия. Споразуменията за асоцииране трябва да бъдат ратифицирани от всички държави членки. Споразуменията са важни, за да се засили социалното, економическото асоцииране и економическата интеграция. Благодаря госпожа Добравка за минута и половина. Ние сме изправени пред ново геополитическо измерение. Нещата са доста по-различни преди срещата на високо равнище през 2013 година. Някои от държавите членки са подложени на натиска. Е, всеки има различни положения. Сега, може би, за трите държави от източното партньорство, които бяха споменати нещата, има сходни неща, но при всички случаи аз мисля, че Европейския съюз трябва да продължи по същия път. Да слушаме и да чуеме какво искат нашите партньори, да им, поис... да им предложим едно истинско реактивно ефективно пар... партньорство. Русия не трябва да ни отклонява от пътя, по който сме тръгнали. Русия не трябва да бъде смятана като враг, но в крайна сметка Русия е наш опонент. А тези държави очакват промени. Ние трябва да бъдем по-постоянни, по-твърди и да им предложим европейски перспективи. Споразуменията за асоцииране бяха подписани. И сега следващ, следващата цел е да има мир. Ние трябва да бъдеме постоянни. Не само солидарност, трябва да им дадеме и повече е, чу, чувствителна, ясна помощ. Господин Галер. Благодаря, госпожо председател. Искам да има реални резултати от тази среща на върха и нашите източни партньори да ам, се почувстват насърчени за европейската перспектива, към която се стремят. Някои искат да се решат за тази перспектива и само една такава перспектива може да гарантира демокрация, свобода и върховенство на закона в този край на света, като имам предвид как, каква е руската перспектива. Е, има декларация от Вилниус от 2013 година и а, ние а, трябва да надграждаме на тази декларация, да заявим, че има и агресия от страна на Русия, има и конкретна помощ, трябва да, която трябва да предоставим на Украина. Не говорим тук само за милиардите, които са предоставени. Според мен трябва да има кон, конкретна мярка, свързана с облегчаване на визовия режим за страните от източното партньорство. Нека тази среща на върха да даде едно много ясно измерение и източните партньори да се почувстват изцяло част от Европа. Благодаря ви. Следващия оратор, господин Ласло Токио, за една минута. Tisztelt elnök asszony, a Krimi félsziget elcsat. Господин председател, Военната криза между Украина и Русия и за времето на Кример създаде нова геополитическа ситуация, свързана и с източното ни партньорство. И в такъв смисъл трябва да... Ние имаме много проблеми, много предизвикателства и те са много сложни. И ние обаче трябва да изпратим едно положително, окоръжително послание на всички партньори, въпреки трудностите. Не трябва да забравяме и страните, които са подписали споразуменията за асоцииране Молдова, е, Грузия, трябва да се намери политическо решение на кризата Русия-Украина и Русия-Европа, за да се избегне войната и да се гарантира сигурността в региона. Ние трябва да гарантираме и е, подкрепата за нашите източни съседи и да дадем ясна перспектива, европейска перспектива за тях. Господин Бони, една минута. Има много очаквания, свързани с срещата на върха в Рига. По отношение на Русия искаме да се постигне повече. Надяваме се, че в Рига а, действително ще се отбележи напредък. Говорим и за напредъка към присъединяване на три страни, за нови мерки в политиката за добросъседство, економически растеж, сътрудничество в областта на енергетиката, разработване на сътрудничество за гражданското право, върховство на закона. Това са все основни неща. Работим с всички страни Армения, Азербайджан. Не знам дали а, а, се включва Беларус, но най-важното е да дадем един положителен а, сигнал на тези общества и да видят хората, че те е, получават ползи, например, през либерализация на визите за Грузия и за Украина. И е необходима перспектива за присъединяване към Европейския съюз за тези страни. Благодаря, господин Гжип. <clears throat> Благодаря, госпожо председател преди срещата на върха на източното партньорство се опитваме да направим равносметка на постигнатите резултати. Може би щяхме да постигнем нещо по-добро, ако бяхме малко по-решителни. Тази инициатива не е насочена срещу някого конкретно, не е насочена срещу Русия, както казват някои колеги. Партньорството е много многообразно по своя характер. То е партньорство с 6 държави. Те имат различни амбиции, различни възможности и способности. До сега сме постигнали много. Например, има споразумения за асоцииране с Украина, Грузия и Молдова. Има други специфични проекти, които се финансират от Фонда за добросъседство – Необходимо е да има други допълнителни реформи в страните от това източно партньорство, но и очакванията спрямо от тях трябва да са различни. Радвам се, че Молдова, Грузия и Украина избраха пътя към Европа. Все пак благодаря. Господин Келе, за една минута. Първо благодаря за това, че е, ни изясни председателя процедурата за синята карта и сега дебата е съвсем структуриран. Аз съм в парламента от 6 години и за първ път виждам съвета, когато ту критикуваме, ту не е било то справедливо или не. И ние ние трябва да покажем пълна решимост, за да изведем срещата в Рига до успешен край. Страните от източното партньорство много смело декларираха на Запада, за Запада е добре, да сме обърнати на изток е зле. И ние трябва да работим за безвизов режим с тях до 2016, за да дадем и окоръжение на техните граждани да продължат по пътя на независимостта. Трябва да уважаваме е, коража им. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. pani przewodnicząca! szanowni państwo! Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Източното партньорство и срещата на върха особено ще бъде един лакмусов тест за политиката на Европейския съюз. това очакваме толкова много. Една от най-важните теми в дневния ред е сътрудничество в областта на енергетиката и е, взаимните връзки в областта на енергетиката. През 2007 година Европейската комисия организира стрес тестове, които да анализират евентуалните последици, ако спрат газовите потоци от Русия към Европа и се показа, че ако има добро сътрудничество между държавите членки, това може значително да облегчи проблемите. По-настоящем е, положението в международен план е доста нестабилно трябва да обръщаме още по-голямо внимание на енергийната сигурност. Затова приветствам всички предложения, които имат за цел да задълбочат енергийната сигурност и е, да се погрижат за взаимни връзки. Господин Мария, с една минута. Благодаря, госпожо председател. В момента обсъждаме източното партньорство и аз е, бих искал да спомена нещо много сериозно. Става дума за гръцката диаспора в Грузия. В една област на тази страна преди много десетилетия живееха над 150 хиляди етнически гърци. След разпадането на СССР повечето от тях дойдоха в Гърция, но там останаха, останаха около 15 000 души. Какъв е проблема? Тези гърци, след като напуснаха Грузия, оставиха там своите къщи, своите имоти, домове. Техните имоти и къщи бяха конфискувани незаконно, след като те напуснаха страната. Грузинските власти не правят нищо, за да защитят собствеността на тези гръцки граждани. Ето защо искаме това много сериозно да се вземе преди от председателя на съвета. Господин Яковчич. Самито Уриги Надявам се, че срещата на върха в Рига ще има успех и съм убеден, че гражданите на всички шест страни там искат европейска перспектива или поне гледат на Европейския съюз много положително. Аз помня и ние как се чувствахме преди 20 на години, когато поемахме по своя европейски път. За това и искам срещата в Рига да се увенчая с успешен край. Аз смятам, че е, Нашите приоритети трябва да бъдат да се запазва мира, да има и економическо сътрудничество с страните от е, източното партньорство но също така трябва да се спазват и условията, т.е. европейските ценности и основните човешки права. Свободата на медиите и всичко, от което е изтъкано европейското общество. Нека да бъдем наясно. Ние нямаме нищо против Русия, не искаме да си създаваме врагове. Напротив, искаме да работим в пар... с партньорство е, с всички. Госпожа Калнина Лукашевица има думата, за да приключи дебата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Първо, позволете ми да подчертая, че днес в този дебат а, а, говоря като представител на върховния а, представител госпожа Могерини. А, моля ви, вземете това предвид. Също трябва да подчертая, че няколко от комисарите вече са в Рига, защото Конференцията за източното партньорство вече е започнала, за това ви моля да а, вземете първи този факт. Много е важно тези комисари да бъдат в Рига днес. И така, от името на Върховния представител, а, нека а, да кажа, че внимателно изслушахме всичко, което беше казано тук днес по време на дебата. И моля ви, а, имайте предвид, че ще вземем предвид всички ваши коментари и предложения. Източното партньорство за нас е приоритет и възнамеряваме твърдо да покажем, че Европейския съюз е силно ангажиран с източното партньорство и възнамерява да провежда задълбочени отношения и връзки с тези страни партньорки. В много от тези страни се провеждат амбициозни споразуме... усилия за реформи във връзка с споразуменията за асоцииране. Тази среща на върха представлява нов връх в отношенията ни с тези партньори. Партньорството ни включва шест е, страни партньорки. Трябва силно да подчертая колко важно е това партньорство да остане способно да включва всички страни. И така, Европейския съюз ще продължи да работи с всички страни партньорки, независимо от нивата им на ангажимент към Европейския съюз. Много ясно ще заявяваме какво очакваме от партньорите си и какво не очакваме от партньорите си. Нашите отношения не са насочени към която и да била трета страна. И ще оборваме подобни твърдения. Някои от вас повдигнаха въпроса за европейската перспектива за Грузия, Молдава и Украина. И за това колко силно е, следва да бъдат формулирани елементите от декларацията от Рига. Преговорите по декларацията продължават. Работим с държавите членки и с страните партньорки. Преговорите продължават и на този етап все още очакваме крайния резултат от тези преговори. Консенсусът следва да отразява конкретните потребности на всяка страна и приоритетите на, на тези страни. А, от общите интереси, които а, е, споделят тези страни Европейския съюз и реалистичните постижения, които могат да се очакват от тях за следващите няколко години. В този контекст в Рига трябва да подчертаем, че под... постигаме ново ниво на задълбочаване на отношенията с три страни, с които подписахме споразумение за задълбочено сътрудничество, но и с останалите страни очакваме да продължим да работим добре, тъй като източното партньорство е рамка за сътрудничество с всички тези страни. Много важно е това партньорство и срещата в Рига. И има теми, на които мога да се спра в повече подробности, но Знам, че няма да имаме време да направим това тук тази вечер. Затова в заключение нека просто да кажа, че високо ценя вашия ангажимент към източното партньорство. Отношенията с националните парламенти а, и работата в рамките на Евронест са много важни за консолидиране на източното партньорство. Заедно трябва да помогнем на страните партньорки да реализират пълния си потенциал. Благодаря много за всички изказвания. Благодаря за вашата подкрепа за източното партньорство и политиката в тази област. И ви благодаря за ангажимента срещата на върха в Рига да постигне успех. Благодаря за вниманието. Благодаря. С това закривам дебата по тази точка.